Perhaps I think we will start the, the, the session because uh, not everybody is here. Колеги, ще започнем работа, макар че не всички са тук. Много е натоварен дневния ни ред. Ще започнем с точка 10. Изменението на настоящия общ регламент за политиката за сближаването и контекста на въвеждането на един нов инструмент, а именно инструмент за споделяне на риска за една група държави членки, които имат е, по-затруднена ситуация. Ще ви припомня, че през декември и през януари проведохме три пъти обсъждане тук в комисията с участието на всички институции, а именно и Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и също така много внимателно изслушахме слушахме председателят на работната група за Гърция за важността и характеристиките мед. Много подробни технически е, брифинги, информация получихме от е, комисията, получихме информация и в писмен вид, проведохме е, срещи на докладчиците в Сянка и смятам, че настоящата Всъщност не си спомням по-дълга и обстойна дискусия по въпрос от такава важност. По-конкретно и за Гърция. И така планът за днес е да проведем а, разискване и крайен срок за изменение 1 е март. И след това ще гласуваме на 20 март което ще ни позволи да гласуваме на пленарна сесия през април и може да се подпише през май месец, ако спазим този график. Също така бих искала да ви информирам, че в първото си заседание а, постигнахме съгласие, че ще има едно четене на а, това е изменение на регламент заради спешността на тази тема. Съветът започна работа през януари, така че сме имали много малко време да обсъждаме между институциите, да договорим основните моменти. Все пак обаче успяхме съвсем бързо да постигнем съгласие по повечето, почти всички теми, които са важни за този регламент според нас. И така, дне, на днешен ден съветът на ниво Корепер може да подкрепи този документ на 14 март и а, работим в близко сътрудничество, за да избегнем евентуално взаимно блокиране в целия този процес. Може би си спомняте, че цялата идея на изменението на регламента се основава на а, гръцката реалност – а именно, големи проекти в Гърция в областта на инфраструктурата, конкретно, са блокирани в продължение на месеци заради липсата на частно финансиране. И така този инструмент за споделяне на риска цели да реши проблемите, свързани с липсата на финансиране при проектите, които са съфинансирани от частни източници и също проекти, които, които имат определени ограничения контекста на регламента за държавната помощ. В случая на Гърция, ако няма този а, инструмент, ако няма този вид подкрепа за споделяне на риска, няма как да се а, деблокират тези а, проекти и в последствие ще се наложи да се плащат а, глоби и компенсации на концесионери, концесионери и така нататък. И така, тези изменения се отнасят и за четирите държави, които са в подобни макроекономически схеми, а именно Португалия и Румъния също. На този етап искам да кажа, че все пак Гърция прояви интерес и провокира това изменение не знаем дали другите държави ще се възползват. Това е проект, който ще използва средства от кихозионната политика за тази и следващата година. И процеса за кандидатстване на страна на държавите членки за използване на този инструмент вече трябва да се осъществи. Няколко момента остават. Имаше една група технически и правни въпроси, в които участва и правната служба. Трябваше да се измени много сериозно първоначалното предложение на комисията, тъй като пред, първоначалното предложение се основава на приемането, че има, че има необходимост от една обща клауза и подробностите ще дойдат след това. но в настоящото изменение вече основни неща са изяснени, като например определението на споделяне на риска, системата за определяне на това споделяне и процедурите за въвеждане на нови елементи, що се отнася до разяснението на процедурите. Два основни въпроса имаше, които са важни за парламента и бих искала да се спра накратко на тях. На първо място географското а, определяне, а именно кои държави ще имат достъп до този инструмент. И някои колеги казваха, че би трябвало да е отворен към всички. Други пък бяха по-склонни да го ограничат, както предишния регламент, към държави, които са в затруднение, но също така и в които има схеми за макроекономическа помощ. Комисията също така разгледа и въпроса свързан с техническия капацитет на комисията за справяне с този процес, защото все пак става въпрос за един нов административен товар, който проистича от тази политика и съветът целеше максимално ограничаване на географското приложение. Истината е, че към момента само Гърция е проявила интерес към този инструмент. И накрая стигнахме до същия подход, както в предишното изменение в края на миналата година, така че са включени а, държавите, които изпитват сериозни затруднения но все пак става въпрос. Четири държави, Латвия и Унгария, не се покриват от този инструмент на този етап. И така постигнахме съгласие в този а, смисъл, което аз намирам за добре обосновано. Втори момент, който беше наистина а, важен, е свързан с допустимостта на проектите, а именно какъв тип проекти. Отново имаше две страни. Едната позиция беше да се обоснове ограничаването на приложимите допустими проекти само до тези, които са финансирани от политиката за сближаване, от Кохезионния фонд или от Фонда за развитие на селските райони. Другата позиция беше да се покрият всички проекти, не само по кохезионната политика и отново важни заводи, които мисля, че посредством тях стигнахме до правилното становище, е, че все пак приоритетът е проекти по политиката за сближаване, защото това е областта, в която имаме проблеми днес. И ако Европейската инвестиционна банка или други институции имат голям спектър от а, проекти, те трябва да се концентрират върху най- привлекателните или най-важните, които ще имат най-сериозен ефект и по този начин ще избутат на страна проектите, свързани с политиката по сближаването. И за това настояхме да бъде политиката по сближаването приоритет, проектите по нея да са приоритетни и също така включихме възможност да се разгледат и проекти, които са в посока на целите на политиката по сближаване и също така в рамките на националните референтни рамки. И така приоритетът е по проекти, свързани с политиката по сближаване, но имаме възможност да стъпим и отвъд тези проекти с други проекти, които са в посока на политиката по сближаване, защото разбира се, трябва да отчетем факта, че за Европейската институ... Е, инвестиционна банка или която да била финансова институция, това решение ще бъде взето за всеки отделен случай – със съответния анализ, който е необходим и критериите за ефективност. И така стигнахме до този компромис, който според мен отговаря на нашето изискване, а именно първо да се гледа политиката по сближаване. Това е, което а, на малко на този етап мога да кажа за разискванията и обсъжданията, които до този момент сме провели и за всички институции, включително на Европейската инвестиционна банка. Това, което днес сме постигнали като документ е приемлив компромис и а, смятаме да действаме според графика, който представих в началото. И така, да се обърна към а, докладчиците в сянка. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да ви благодаря за доброто сътрудничество през последните няколко месеца. За мен а, наистина а, би трябвало парламента да е доволен от отговорите, които получихме от началото на този процес до днес, тъй като в началото имаше доста неясноти, докладът е доста технически, доста подробен. Има много технически разпоредби, в които няма да навлизаме, но а, съм много доволна, че Европейската инвестиционна банка толкова засилено участва в а, този финансов инструмент, който ще имаме възможност да използваме в следващата година и половина поне. Изключително важно е да спазим графика, който вие представихте в началото, защото по този начин поне ще можем да помогнем на Гърция, която е държавата до момента единствено представила подобни проекти. Така че поне от наша страна да действаме спрямо графика, да се приеме през април в пленарна сесия, така че приканвам и колегите да съдействат. Що се нас до останалото, Наистина съм доволна от определенията, които постигнахме на инструмента. Определението точно за това беше темата на първото ни разискване. Не беше ясно какво се има предвид. Не беше ясно как Европейската инвестиционна банка ще участва в процеса. Сега в момента е съвсем подробно разписано и съм а, изключително доволна от постигнатото. Един въпрос, може би към комисията, тъй като вие споменахте току-що и аз се сетих, че не е чак толкова ясно. Кратък въпрос по изменение 9, където се говори за международния сектор и органите на международния сектор, другите институции, освен Европейската инвестиционна банка, които могат да допренесат. И така съвсем директен въпрос от мен към комисията дали вече има готовност от такива органи и институции? Има ли вече някой, който да е готов да съдейства в такъв вид проекти през следващата година? Това е, може би, като разяснение, което мога да помоля, но на другите изменения са... нямам въпроси по тях, тъй като толкова пъти ги обсъждахме и сред докладчиците в сянка, и с комисията, и с банката, така че моите въпроси получиха своите отговори в края на процеса. Госпожа Манеско не е тук, затова от името на Алде давам думата на нейния колега. Два въпроса имам към докладчика. Ясно ли е какви са характеристиките на държавите, които могат да поискат помощ по този инструмент или в последствие ще се уточни. В началото ставаше въпрос за държави, които имат затруднения за набавяне на средства. Може да има различни причини за това. Банките не могат да, да предоставят средства или пък управителните органи не, не функционират добре. Ясно ли е вече? Само за Гърция ли става въпрос? И втория а, въпрос. Преди няколко години аз управлявах банка и въпросът беше във връзка с това, че Европейската инвестиционна банка ще поеме и гаранциите и обезпечението в някои случаи, защото ако тази банка даде повече финансиране за тези проекти, а пък от друга страна работи с а, други търговски банки, а в същото време трябва да извърши експертиза, какво означава това, че ще има две паралелни експертни оценки или ще се поиска обезпечение в случай, че не проработи проекта? Защото тогава идеята беше, че ако се провали проекта, трябва да има обезпечение, което а, не съм сигурна, че би било толкова полезно за банката. Благодаря много. Вече бях дала това обяснение на моята сътрудничка, защото вчера не можах да присъствам. Нашата позиция е ясна самият инструмент а, се подкрепи от нас. Единствените съмнения, които имаме е, че чрез облегчаването на а, избора на проекти ще се осъществят и проекти, които не са толкова смислени. И бихме искали у тези проекти, които са извън оперативните планове, също да бъдат подложени на съответните проверки за съвместимост с целите на Европейския съюз и за осъществимост, така че ние ще дадем съответното предложение за промяна. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom pár poznámek. Já se domnívám, že je, je možné. Имам само няколко забележки. Според мен на държави като Гърция може да се помогне само чрез целенасочени инвестиции. Разбираме, че държавите имат проблем да намерят инвеститори и един от възможните пътища за помощ е да се привлече на наша страна и за помощ Европейската инвестиционна банка. Защото въпросът не е само как ще се инвестират средствата, а и да се осъществяват целенасочени проекти. Искаме заетостта да се покачи, да се повиши конкурентоспособността, за да може държавата да се развива и да реализира растеж. Още веднъж искаме да, посещ... да, да подчертаем, че е важно по какъв принцип ще се, разби... ще се избират проектите. Ламбер Ван Нистерой. Благодаря. Ламбер Ван Нистерой има думата. Благодаря. Не можах да проследя дискусията в началото, понеже бях в комисията ИТР. А, но мисля, че при нас нещата малко се успокоиха. А, Тоест и при предварителните работи в съвета настъпи малко повече спокойствие. В следващия програмен период 14-20 година всички тези инструменти са планирани и доста добре са интегрирани в общото съдържание. В тази комисия вече обсъдихме този въпрос два пъти и говорихме дали междувременно сме в състояние да напаснем и съществуващата регулационна рамка към новите разпоредби. Въпросът е дали ще има някакви преходни разпоредби. Разбирам положението и въпроса така че един критерий е доколко се освояват средствата в най-засегнатите от економическата криза държави. Именно там са необходими инструменти като тези, за да се постигне един а, а, ефект на увеличаване на потенциала. А, вчера Стана въпрос за Гърция и за това, че документът и а, инструмента, който обсъждаме, е много подходящ. Процентът на освояване е сравнително малък. Става въпрос за съфинансиране и в рамките на държавите членки нямат достатъчно опит с подобни инструменти за финансиране. За това би трябвало да оценим положително, казвам го специално на НП, заради резервите, които а, имаха членове на тази партия към този инструмент. Имам и едно съобщение на комисията. Става въпрос за работен документ, за финансовите инструменти в регионалната политика. Това съобщение беше публикувано на 27 февруари. В това съобщение има редица указания как да се работи с този инструмент. Тази информация се намира и в новата разпоредба. Тоест, с тези пари държавите членки ще могат с контрол и с добро планиране да постигнат доста добри резултати. Тоест, освен на фонда за сближаване и социалния фонд, ще могат да се намерят много други средства за финансиране. И в комисията Реги смятам, че трябва да сме готови да подходим малко по-обхватно и по-задълбочено към нещата. Надявам се сега, в този момент, да го направим. Второ, искам да обърна внимание на колегите от бюджетната комисия и комисията по бюджетен контрол – Питам се кога да го направим и отправям въпроса към другите политически групи, защото ние от комисията Реги трябва да имаме съответните аргументи. Ако не успеем, може би ще се получи така, че при подготвителната работа в моята парламентарна група ще има доста съмнения. В този смисъл е, смятам, че сме на прав път, но още не сме постигнали оптималния резултат. Е, е, Благодаря. На първо място приветствам това развитие, тъй като държавите членки и медиите, като че ли а, вече се наситиха с тези непрекъснати обсъждания на ограничаване и намаляване на бюджетите, така че се радвам, че има една малко по-различна тема. Един въпрос. А, дали този инструмент е част от 82-та милиона, за които говорихме в края на миналата година за подобряване на а, заетостта и растежа? На второ място, да самите правителства ли кандидатстват за този инструмент? Могат ли да участват енергийни проекти и да речем за държава като, в, като Ирландия, където има съответния БНП, това допълнително ли е към нормално разпределените средства от Кохезионния фонд? Или няма да бъде в позиция да получи това, което ще получат и държавите членки? И накрая какъв е времевия график? До 2013 или и през 2014 и 2015 също? Благодаря. Благодаря, Петро Йохан. Благодаря. Смятам тази дискусия за много а, полезна. А, много е интересно защо а, в Гърция и в други държави процентът освояване е толкова нисък. Тук са нужни мерки за по-добро освояване. Иначе ще продължим да говорим вечно за подобни теми. За мен има три причини за ниския процент на освояемост на средствата. Първо, недостатъчна информираност при бенефициерите. Тук трябва да се проведат кампании за повишаване на информираността. Второ, липса на средства за финансиране. Вече говорихме по този въпрос. Винаги е трудно да се намерят средства от външни инвеститори. И на трето място бюрокрацията е препятствие. Това не сме го обсъждали достатъчно. Искам да попитам какво може да се направи в тази посока, какво ние можем да направим в връзка с правилата за аудитиране. Те са много обхватни, много подробни. Някои от тях допринасят за прозрачност, а за други можем да се попитаме каква е ползата от тях. Можем да се попитаме дали ще можем да опростим всички правила, за да можем да направим така, че повече средства достигнат до бенефициарите. Благодаря. Благодаря. Нямам други, които да искат думата и ще помоля представителя на комисията да отговори на някои от по-техническите въпроси, а по-нататък и аз ще се включа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички коментари. Преди да отговоря на техническите въпроси, нека да изразя нашето задоволство, че е, от е, напредъка, който сме постигнали и в съвета, и тук в Европейския парламент, за да напреднем с този файл, с това досие по-бързо. От страна на комисията подкрепяме напълно настоящия компромис, така както го виждате. Смятаме, че той е свързан с много добро равновесие, той отчита изискванията, които бяха идентифицирани в хода на обсъжданията. Например, по-техническите подробности за ам, организацията на инструмента и по-конкретно повече гъвкавост в контекста на различните а, проекти, които ще бъдат подкрепени от този инструмент. Искам, госпожо председател, да добавя и още един елемент, който се появи по време на последното заседание на работната група в съвета, а именно отражението върху бюджета, въздействието върху бюджета. Отново от страна на комисията ние приемаме а, и доколкото разбирам ще става въпрос за обща декларация със съвета по въпроса за ограничаването на бюджетното въздействие на този инструмент. Имаме показатели за контрол, които служат добре за тези 10% максимално разпределение към една държава членка. Все пак в контекста на годишното бюджетно планиране ние ще направим така, че да не се доведе до каквито и да било отклонения. И сега към въпросите. Госпожа Клеева а, зададе въпроса дали има други международни а, организации, които са заинтересовани от споделянето на риска в Гърция. Имаше обсъждания и тези обсъждания, доколкото ние разбираме, продължават се още за включването на други международни банки, като КФ Дубове от Германия, но така както изглежда разискването в момента, едва ли ще има консорциум, който да бъде съставен в близкото бъдеще и да може да участва в осъществяващото се в Гърция в момента. И така ще бъде Европейска инвестиционна банка на този етап господин Карманис зададе въпроса за обезпеченията. Трябва да се разбира по този начин. Приносът, който идва от националното разпределение, от съответната държава, това, което взимаме от оперативните програми, го местим в инструмента за споделяне на риск. А що се отнася до гаранциите, ще имаме финансов буфер от страна на инвестиционната банка с други междинни органи, като да речем банки или концесионери, други, които отговарят за приноса от частния сектор. Капиталът ще бъде обезпечението в случай, че не се осъществи проекта. Тоест, ние ще контролираме риска доста строго. Всички проекти ще бъдат разгледани подробно, така че рискът да бъде намален достатъчно а, занижен, Следващия въпрос а, беше свързан с проектите извън а, политиката по сближаване, които получават а, средства, да кажем, на втора линия от а, основните проекти по а, политиката за сближаване, но все пак тези проекти са в посока на целите на политиката за сближаване. Мисля, че това беше много разумен начин да решим този проблем без да свързваме с рефинансиране. Смятаме, че разглеждането на всеки един проект по-отделно и техническия преглед подробен на всеки един проект ще можем да контролираме необходим ние контрол, ще можем да контролираме както трябва съответните проекти. Господин Кери попита а, за преразпределянето на проектите и връзката с този инструмент. Отговорът, бих казал, е по-скоро не. 82-та милиона, които бяха споменати от председателя на комисията, са свързани с суми, неразпределени все още към конкретните проекти в цялата политика по сближаване. Това е естествено състояние на обстоятелствата, все още не са а, подбрани тези проекти. А тук става въпрос при този инструмент за мерки при криза. Така че няма да има преразпределяне и препрограмиране на средства в тази област, където имаме конкретни индивидуални проекти. Кои проекти? Енергетика като цяло, но по-конкретно възобновяеми източници. Това е конкретна област, която може да се възползва от подкрепата на този инструмент, тъй като е изцяло в съответствие целите на политиката по сближаване. И накрая въпросът за продължителността на средствата, до кога ще могат да се използват по този инструмент. Трябва ясно да се разбере, че когато бъде създаден този инструмент, то той ще продължи да действа и след края на този период, след 2015 дори. Това обаче, което трябва да бъде осигурено, е в контекста на инструментите при сподел... споделеното управление, че при затварянето трябва да има ясно а, демонстрирано как са използвани средствата, че те са използвани, т.е. инвестирани в проекти. Не може каквато и да била част от тези средства да не се използват към недопустими проекти. Председателката. Благодаря. Позволете ми да добавя няколко неща. Вие помните, че имахме преди две изменения за шесте държави, които са включени в схемите за макроекономическа финансова помощ. За тях предоставихме тези допълнителни инструменти, за да могат да използват кохезионните фондове за по-висок растеж. Ние говорихме тогава за тези шест държави а, но Унгария излезе от тези 6 държави, Латвия също не се интересува, така че останаха 4 държави. И когато комисията в 2006 година създаде инструмента Джесик с, с няколко банки, мерки като една мисия, в която да участват тези банки. В момента КФW продължава да подкрепя този проект. Тези инструменти се използват също така за повишаване на работната заетост и конкурентоспособността. Това са публични проекти, големи публични проекти. От господин Райхенбахер ние чухме колко може да се повиши заетостта. Аз мисля, че а, тук става дума за това, което попита Шон, дали става дума за допълнително финансиране? Не няма да бъде е, допълнително финансиране, но е, средствата е, в, е, вложени в тази схема за споделяне на, деска, е, на риска ще привлече друго външно финансиране е, по времевия хоризонт ние говорим за 2 транш на поемане на ангажимент тази година и следващата, която е края на финансовата перспектива, т.е. до средата на следващата година ще бъдат е, налични определени средства, които могат да бъдат използвани за този механизъм за споделяне на риск. Това не е, е специфично за тези проекти. Когато обсъждаме правната рамка за следващата финансова перспектива, ще проведем допълнителни дискусии. Ако нямате други коментари по този въпрос, а, не, извинявайте, Шон, Съвсем накратко, това се, това се отнася само за държавите членки, които трябва да бъдат извадени от кризата и когато се върнат на пазара, те престават да се възползват от тези инструменти. Това се отнася само за държави членки, които следва да бъдат спасявани. И тогава, когато те се върнат в пазара, спирали да се използва инструмента. Този инструмент от гледна точка на задействането на този инструмент, той е наличен до тогава, до когато държавите се нуждаят от финансова помощ. Може би, госпожо председател, би било разумно, когато следващия път говорим по-конкретно по измененията, да остави малко време за работната група, която работи с Гърция, да видят какво могат да направят те с подобен инструмент. Защото сега говорим в теоретичен план. Чух, че вчера а, а, господин Барозо да казва, че трябва да се из използват нови инструменти в Гърция и така нататък и така нататък, но ние бихме искали да видим в какви проекти, ако това е възможно. Съжалявам, но трябва да ви напомня на всички, че ние проведохме подобни заседания Последното беше през януари, когато председателя на работната група за Гърция даваше тази информация. Ние проведохме тази дискусия, но може би все пак да се сложи нещо черно на бяло, защото той говореше едни такива много красиви думи, но нека за да може да бъдат. Добре, ще го обсъдим двустранно но ще помолим естествено комисията да докладва какви точно проекти са решени. Ние знаем за а, магистралите, за изхвърлянето на твърдите отпадъци, но ще поискаме да имаме нещо в писмена форма. А, крайният срок за измененията е 1 март в 3 часа след обед и сега вече искам да преминем към гласуването. Уважаеми колеги, нека да проверим, ако обичате. Може ли да проверим апаратите за гласуване? Моля, служете картите си. Аз съм си забравил картата. Добре, казва председателката. Чакаме а, колегите, които още не са готови. Започваме да гласуваме точно в 10.

Um, I, can we, can... Може ли вече да започнем? Е, НП готови ли са? Uh, can we start voting? So we check the... Може ли да започнем да гласуваме? Нека да проверим, ако обичате, с вашите карти режим на гласуване, пробен. Ah, yeah, yeah, no, I will tell you. yeah. Dear colleagues, we are, we are not yet read, uh, ready. Yeah. Still, we have much more people who should vote. Имаме все още много колеги, които би трябвало да гласуват. За новите колеги искам да кажа, че трябва да натиснат копчетата, съседите ще им обяснят някой, който си беше сложил картата. Значи колегите, които са си забравили картата, трябва да уведомят е, секретарията как гласуват. Започваме с Катрин Бердер. Гласуваме по проекто становището за застраховка живот, е, биологичното разнообразие. Започваме изменение 1. Е, за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 2. За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 Гласуваме езиковото изменение. 19 за, против, въздържали се. Нека да проверим 19. Режим на гласуване. Край на гласуването. Явно е отхвърлено. Преминаваме към компромисно изменение 4. Кой е за? против въздържали се приема се. Изменение 24 за против въздържали се приема се. Компромис 5 за против въздържали се приема се. 27 за против въздържали се приема се. Изменение 30 за против въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. И вече гласуваме за целият текст, електронно гласуване, режим на гласуване. Край на гласуването. 38 за, един против, един въздържава се. Поздравление на Катрин. Преминаваме към точка 12. Тамаш Дойч. Доклад освобождаване от отговорност за бюджета за 2010 година.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 Край на гласуването. 38 за, 2 против. Поздравления на докладчика. Сега гласуваме а, по шестата програма за действие за околната среда. Василица Виорица Данчила. Започваме с компромисно изменение 1. Кой е за? тук има някакво объркване. Май. Компромис изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис 2 за, против,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 Окончателно гласуване на текста с измененията. Режим на гласуване. Край на гласуването. 38 за, 3 въздържали се. Поздравление на докладчиката. И така. Ламбер.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 сега ще продължим а, а, доклада на Констанца Ангела Крел и а, господин Ван Рой. Извинявам се, много не можах да се подготвя и нищо не мога да кажа, и след 15 минути съм на лекар. Много ви моля да проверите, да, да проявите разбиране. А, моя колега Ламберт ще ме замести. Доколкото разбирам, Ламберт ще води дискусията. Уважаеми колеги, имаше въпрос, на който не беше даден отговор от Ламбер. А, по въпросите за градското развитие, развитието на градските региони. А вчера обсъждахме три въпроса, свързани с общия регламент, а именно резерва, таваните и а, европейския инструмент. Имаше презентация от Ламбер, започнахме обсъждането, решихме да продължим днес но ако няма а, колеги, които биха искали да продължим дискусията само по тези въпроси, само по тези три въпроса, тъй като въпросите за градското развитие, а, а, колегата, който не можеше да бъде тук, помоли да го отложим за следващия път. Ако има колеги, които биха искали да повдигнат някакви въпроси, свързани с тези три въпроса, благодаря. Искам само извинявам се за това, че не бях на дебата вчера но бях в друга комисия. Сега по въпроса за резерва. Аз може би ще кажа, че нивото е твърде високо. Второ, липсата на критерии създават условия за субективни действия, което е неприемливо. И третия въпрос – защо трябва да се наказват общностите по този начин? Резервата, според мен и според Комитета на регионите, би трябвало да бъде планирана по-добре, за да се приеме. С таваните днес вече е ясно, че ние намаляваме драстично възможностите на политиката по сближаване и с драматичното намаляване сега на БВП в държавите членки, тези тавани намалява разпределянето на средства на държави членки, включени в политиката по сближаването. И това е още един начин за отслабване на политиката на сближаване и тя да стане а, една а, дума изпразнена от съдържание. По въпроса за Connecting Europe по проекто текста, предложен от Европейския, Европейската комисия. И ясно е, че трябва по-добре да се е, проектират е, механизмите, централизираното управление, да се определи ролята на държавите членки при избирането на проектите. А, всъщност, голямата ми загриженост не е, а, е, а, идва от тази книга, която беше представен от генерална дирекция МУВ. Да, това е проект, но ние гледаме предложенията. Има държави членки, които нямат основание да са удовлетворени от предложението в сегашния му вид. Значи трябва да има по-добри дефиниции, по-добро отразяване на потребностите на общностите, ако искаме този много важен инструмент да бъде прият. Благодаря. Иска ли някой друг, който да вземе отношение по тези три въпроса. Госпожа Шретер, госпожа Дели и господин Аварджи. За съжаление, вчера не можах да присъствам. Искам да направя една кратка забележка за споменатите три точки. А, искам да се спра още веднъж за резервата. Самата резерва не е проблема. Искахме да обвържим резервата с резултатите. По-скоро виждам проблема в това, че не е ясно какви резултати трябва да бъдат постигнати, защото според мен те са по-скоро символични. И смятам, че всъщност основният проблем е как трябва да изглежда едно, едни резултати. От моя гледна точка това е проблематично и тъй като това не е ясно, толкова се критикува тази резерва. По този случай трябва да отложим обсъждането на резервата и когато говорим за операционните програми и за различните нива, нещо, което господин Обрехт често споменаваше, това, което е споменато също така в основните разпоредби и онова, което не е ясно в формулировките е разпределянето на различните нива. Кои са приоритетите за инвестиции, например? Как са свързани с индикаторите? Как, какво е тяхното отношение към общите и към специалните разпоредби. За това предлагам да изясним тези структури с комисията и след това да обсъдим отново този въпрос за резервите, защото смятам, че а, всичко това е доста осложнено от комисията. Ние се борим за разграждане на бюрокрацията. Смятам, че можем да намерим решение, просто трябва да се разберем с комисията. Трябва да се уточним какви са различните нива и какви индикатори се определят. Тоест, дали по-скоро резултата ще доведе до влизане в сила на резервата или ще има други фактори, които да приведат в действие тази резерва. Бих помолила цялата тази тема да се обсъди малко по-късно, след като сме изяснили как, какво е предвидено от страна на комисията за тази програма. Благодаря. Просто искам да информирам колегите, които не бяха в началото на обсъждането на тази точка вчера, коя, когато чухме госпожа Пелегрен от Център в Милано за политиката организирана, ориентирана към резултатите. А, всъщност Карима Дели има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да се връщам по въпросите на градското развитие. Можем да говорим за тях по-късно, но по тази тема аз лично има нещо, което не мога да разбера. От една страна това се отнася за управлението и а, Комисията казва, че имаме една сума 10 милиарда евро за кохезионните фондове. И аз казвам как се стигна до тези 10 милиарда, какви са критериите, критериите, какви са приоритетите. Останах с впечатлението, че комисията предвижда едно а, растящо управление и ние в политиката а, по а, сближаването трябва да водим дебат а, много а, сериозно и аз подкрепям казаното от господин Ван а, Нистерой. А, първо искам да кажа нещо а, общо. Аз се радвам, че ние говорим по този въпрос в нашата комисия и в Европейския съюз и че се очертава консенсус по важните точки. Това ще ни даде възможност да засилим позицията си в обсъжданията с комисията и в съвета по резерва. Мисля, че е добре това да проистече от а, духа на кохезионната политика, дух на солидарност, както каза колегата Ван Нистелройд. Ние сме против, тъй като това е една политика, която ни прилича на политиката на Тоягата и Маркова и според нас тя прикрива факта, че комисията не може истински да измери каква е, какви са постиженията или да определи стратегическите приоритети на равнище регион. И накрая смятам, че този резерв няма да се е, превърне в резерв, за, който да не е, е свързан с резултатите. И има един още един въпрос. Дали трябва средствата да се дават на други държави? Това не е особено справедливо и не отговаря на принципите на сближаване. Принципите трябва да се определят предварително и те би трябвало да отговарят на стратегиите, а, а да не се отказваме а, в последствие постфактум от а, отговорностите и би трябвало да определим и да изявим съвсем ясно една силна позиция. Госпожа Лаксанди. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се извиня, че вчера не можах да присъствам. Бях на заседание в друга комисия. Искам да се присъединя към казаното от а, моите колеги по отношение на резервата за изпълнение. А, също така и за необходимостта да оценим, да въведем критерии за оценка. Трябва да се информираме повече за предложението на комисията по отношение за тези критерии. Имам въпрос към господин Ван Нистелрой. Не разбрах точно от обобщението, което получих за вчерашната работа не можах да разбера какви са тези макроекономически условности, за които е ставал въпрос. Спомена се Сметната палата и важното мнение, изразено от Сметната палата, ще се наложи ли тази тема още веднъж да бъде обсъдена с комисията, т.е. какво да бъде обвързано с тази макроекономическа условност, когато говорим за различните фондове. тук става въпрос за а, социални, за кохезионния фонд. Благодаря. Ламбер, искаш ли да вземеш отношение? След това ще помоля комисията да отговори на зададените въпроси. Благодаря. В работния ни документ ще намерите нашите общи насоки, които определят посоката на нашето мислене. Специално по отношение на резервата за изпълнение не ни стана ясно какво ще донесе тя. И а, ние внесохме предложение а, тази а, резерва да не бъде изглеждана изобщо и да бъде заличена от а, текста и ще видим какво ще стане в хода на следващата процедура. Смятам, че повечето от нас не искат тази резерва, като не сме убедени, че нещо ще проработи в, в кризисни времена и заобщо не трябва да се занимаваме с него. А, ако нещо също така осложнява излишно нещата, също трябва да се откажем от него. Това трябва да бъде общата ни насока. И ако някой внася предложения за промяна, които да изяснят е, предложението, това е окей, okay, но иначе не трябва да се занимаваме с е, подобни въпроси. На второ място Става въпрос за механизма за връзка в Европа. Още вчера споменах, че всички докладчици сме на едно мнение, че една част от средствата трябва да бъдат поставени и да бъдат предхвърлени в друг вид правна рамка. И това трябва да бъде справедливо. Не искам да кажа, че принципно сме против е, този механизъм е, за свързване на Европа, но има един е, въпрос, който е много важен какво е отношението между механизма и принципа на сближаване и фонда за сближаване. Смятам, че това не е достатъчно ясно. Мисля, че в бъдещите дискусии трябва да се опитаме да изясним този въпрос. Както по отношение на регламента, който обсъждаме, така и по отношение на общото ни мнение за правната а, рамка, когато а, се споменава този механизъм за сближаване, за, за, за връзка в Европа. Смятам а, ситуацията за небалансирана. Тук а, се сблъскваме с принципа, който дойде пръв, а, получава пари и това не смятам, че е справедливо. И когато говорим за въвеждането на подобен механизъм, трябва да спазваме принципите на сближаване. Трябва да има добро териториално разпределение, според мен, и смятам, че това трябва да бъде нашата посока. Не непременно трябва да сме отрицателно настроени. По отношение на таваните, обсъдихме този въпрос в присъствието на членове на бюджетната комисия. В момента сме на мнение, че въздействието също не, не е балансирано. Има а, различни тавани. Сми, ние сме съгласни с а, това, което е предложено, но тъй като економическите условия се променят, трябва да проверим дали това, което на европейско ниво изглежда добре, на местно ниво е също толкова положително. За нас е, в Комисията по регионално развитие е трудно да преценим. Онова, което е, се обсъжда в, е, във връзка с механизмът позволява да даваме предложения за промяна. И мисля, че всички тези въпроси трябва да бъдат решени във връзка с многогодишната финансова рамка. По отношение на условностите, предварителните и последващите, говорихме за критериите Единственото, което все още не е ясно, е следния въпрос. Ако сме против макроекономическите условности, трябва да се попитаме как това се съвместява с решенията, които в момента се вземат във връзката с пакета от 6 законодателни предложения. А, също така и във връзка с економическото управление. Там този елемент още присъства. Разбира се, че можем да направим наше предложение, но това няма да означава, че обсъждането ще се приключи или ние ще наложим своето влияние. Още една тема. Новите инструменти 4 или 5 на брой във връзка с политиката за градската среда ще ги обсъдим с господин Олбрихт, защото те са много важни в тази връзка. Госпожа Карил в момента не присъства. Със сигурност ще изработим редица предложения за промяна за изменения и ще се опитаме да я въвлечем в процеса и се надяваме да продължим да работим с нея. Благодаря, господин Берковиц. Едно отношение към темите, които бяха. Uh, um... Благодаря. Първо по таваните. А, мисля, че Николас Мартин даде отговор на този въпрос вчера, така че няма да се впускам в тази тема. Аз искам да кажа нещо за макроусловията. Обсъжданията бяха до много голяма степен за санкциите. Мартин каза, обясни нещата. Член 21 обаче отива много по-далече. Предлага се подход, който както превентивен, така и корективен и насърчава диалог между комисията и държавите членки за това как може да се решават проблемите преди да станат големи проблеми. Искам да ви призова да погледнете член 21 в цялост, а не само частта за санкциите. Сега по въпроса за резерва. Усещането, с което оставаме в комисията е, че този резерв не се разбира. Няма време да се впусна в подробности. Искам да кажа само няколко неща. Какво не представлява този резерв? Първо, той не е европейски резерв. Това е резерв, който действа на равнище държави членки и а, това е резерв в самата държава членки. Второто неразбиране е, че има конкуренция между програмите за ресурсите. Механизма, предложен от комисията, е механизъм, при който всяка програма си задава цели и етапи за постигането на тези цели. Предоставянето на средствата от резерва са предназначени за целите, определени заедно с комисията. Това не е конкуренция между програмите, богати срещу бедни. Това са заложените цели. Това не е механизъм, който е предвиден да наказва програми, които не работят достатъчно добре. То е да насърчи а, програмите да работят добре. Защо а, това е така? Ресурсите за по-слабо действащите програми ще бъдат предоставени за програми, които работят най-добре. Всъщност това е механизъм за стимулиране. Последното нещо, което искам да кажа е сложността, комплексността. Проблема е много прост. Няма да преувеличавам. Става дума за един практически механичен процес, той е предвиден за програми, които са постигнали целите си. Ако не са ги постигнали, няма достъп до резерва. Всичко това повдига въпроса как да се разпределят ресурсите, но самият механизъм, според мен, е доста прост. Сега по въпроса за инструмента за свързване в Европа, Connecting Europe. Аз мисля, че този инструмент а, и как той може да бъде направен така, че да помогне на а, политиката на сближаване. Това е един механизъм с, с една полуконкурентоспособна тръжна процедура. Комисията се стреми да направи така, че необходимите проекти, които следва да се прилагат в победните части на Европа, да могат да се развиват. Сега проектите са по своето естество трудни, те са за взаимовръзка и това е нещо, което държавите членки не могат да направят сами. Именно затова комисията предлага конкретен механизъм в рамките на инструмента Connecting Europe. Това включва прехвърляне от кохезионните фондове към самия механизъм, за да се предоставят необходимите ресурси. Мисля, че до тук е, нещата са общо взето ясни. Разбира се, един решен въпрос а, е въпроса за това как ще бъдат разпределени ресурсите. В предложението на комисията се казва, че трябва да се даде приоритет за националните средства и трябва да се постави акцентът върху начина по който се конструира този трансфер а, с вноските, идващи от различните държави членки. Мисля, че комисията създава гаранции, за да може държавите членки, от които се прехвърлят средства, да имат достъп до тези ресурси. И мисля, че в общи линии с това ще приключа своето изказване. Благодаря ви и аз. И сега ще преминем към следващата точка от дневния ред. И, е, дами и господа, бих искала да ви призова да чуете моето предложение. Имам по-малко от 2 часа за четирите регламента. И знаете, че в следващите а, е, месеци ще продължим да ги а, е, обсъждаме. Тоест, имаме по половин час за всяко обсъждане. И бих искала в началото, в, а, когато говори докладчика, да решите дали искате да вземете отношение или не. Веднага затваряме списъка за изказване и да не продължаваме непрекъснато още и още, говорейки и обсъждайки, да включваме нови изказващи се в списъка. Просто разполагаме с това време. И така започваме с становището по Европейския социален фонд, подготвен но от Мария Иригоен Перес и сега искам, който иска да се изкаже, да ми а, индикира. Имате думата, Мария. Много благодаря. Ще се съсредоточа в анализа на работния документ върху онова, което се получава а, като резултат от консенсуса на различните политически групи при нас. Ще спомена стратегическата рамка и ще кажа нещо за специалната глава Социален фонд. Консенсусът е, се гради върху три точки. Първо, при е, въпроси, които касаят е, заетостта, е, борбата с бедността. Става въпрос за нуждата от гъвкавост и съблюдаване на регионалните особености, за да може административната тежест да бъде намалена до минимум и да има по-добър достъп до средствата. Става въпрос за достъпа на различните а, неправителствени организации, местните власти. Те трябва да участват в а, разработването на програмите. След това ще се спра на въпроси, които са свързани с общите разпоредби, но имат пряко въздействие върху а, социалния фонд. Става въпрос за въз... важността на обстоятелството в социалния фонд има достатъчно средства, за да постигне целта си, но също така да има достатъчна гъвкавост при разпределянето на средствата. А, също така това трябва да е в унисон мнението на парламента. 50 милиона евро а, са разпределени за програмата за изхрамване. Може би това не е най-доброто място, но искам да се спра на програмата за борба с бедността. От това зависи съдбата на много хора. Фонда и неговия обхват на действие в член 2 и 3. Тук трябва да бъдат направени няколко промени свързани с Европейската стратегия за заетостта и с политиката по равноправието, равнопоставеността. Тук трябва да бъдат доизградени приоритетните оси, така че те да включват иммигранти, да осигурят достъпа им до мерки за обучение. Член 4 тематичните акценти. Може би знаете, че комисията каза, че всички инвестиции трябва да се концентрират върху 4 приоритети 60, 70 и 80%. На национално ниво всяка държава членка може да определи тези проценти. Те са минимум 20% от средствата за тематичното фокусиране, а именно бедност, заетост, и обучение. Всичко това е много важно в условията на криза, особено когато знаем, че повече от 130 милиона европейци са застрашени концентрирането върху само четири приоритета доста намалява гъвкавостта, както и възможностите за намеса на, на фонда за сближаване да вземе под внимание регионални особености. Затова смятам, че ще бъде добре съответните проценти да бъдат променени. Член 6 включване на социалните партньори Искаме те да бъдат включени по-добре, както и неправителствените организации. Те трябва да имат по-широк достъп до средства. Смятаме, че за момента все още не е достатъчно а, и това пречи на по-малките организации да вземат участие. Не всички регионални организации разполагат с достатъчно, достатъчно голям капацитет. Член 7 равнопоставеност на мъже и жени. Тук трябва да обърнем внимание, че все още има много големи разлики в заплащането, както и достъпа до пазара на труда за жените. Обръщаме внимание на това, че са необходими средства за възрастни хора, за деца недискриминация и равно, равни шансове, член 8, тук е важно да се обърне внимание на хора, които са дискриминирани по повече параграфи. Член 9 иновации. Това е една важна нова точка. Тук можем да обърнем внимание на връзката с определени точки от оперативните програми и насоките. не трябва да има изолирани мерки, които не са свързани. Член 10 трансгранично сътрудничество. Тук е важно да се стимулира трансграничното сътрудничество и трябва да има координация между темите, които са избрани на национално ниво и нашите тематични акценти, за да може да се осигури един дългосрочен успех. Списъкът от теми е доста ограничен. Европейския парламент е изцяло изключен. Затова смятам, че този списък трябва да стане част от регламента, за да сме сигурни, че парламентът също ще участва в определенето на темите. Специални условия, член 12, регионални особености – тук се предвижда финансирането на местни стратегии. Когато става въпрос за политиката с сближаване и други политики, трябва да се взема предвид развитието на градската среда. И член 14. Тук става въпрос за облегчаване на финансовите условия за програми, намаляването на административната тежест а, и улеснени условия за бенефициерите. Необходими са някои условия, а, някои обяснения за а, основните идеи основните индикатори за изпълнение. Тук се предложи от комисията те да бъдат обвързани с резултатите и за Европейски социален фонд. Те се разпределят в две основни категории. Първо участниците и второ получателите. В категорията участници има някои общи показатели и за да се види как се отразяват средствата от Европейския социален фонд, но по отношение на равнопоставеността трябва индикаторите да се обобщят. При дългосрочните индикатори мога да кажа, че те са необходими, за да се оцени въздействието от средствата от Европейския социален фонд. И, както казах в началото, Сроковете за внасене на предложение за изменение е 26 април. Гласуването ще бъде тук в комисията Реги през май. И благодаря за възможността да работя върху толкова е, важен доклад. Е, Имаме трима е, изявили желание да се изкажат. Надявам се, че ще бъдете кратки. Заповядайте. Благодаря. А, да. И слушах всички бележки, които бяха направени. И аз съм съгласен с абсолютно всички всичко казано до този момент. Имаше много подробности по всички аспекти на Европейски социален фонд. Няма да повтарям това, което беше казано, но в сегашната економическа ситуация Социалният фонд е един много полезен инструмент за борба срещу безработицата, срещу бедността за да може да се постигне по-добро социално интегриране. Този фонд и разпоредбите, които фигурират в доклада, може би не са достатъчно гъвкави. Още нещо, което е особено важно, става дума за ринг фенсинг. Това означава е, функция едно добро функциониране. Аз мисля, че сегашните предложения не отразяват добре специфичните потребности на определени региони. Днес има конкретни потребности на някои местни общности и това не може да бъде разделено, отделено от а, програмите. Затова трябва да се намерят по-гъвкави решения. И още нещо. Равенството между половете. Това се отнася за много елементи а, и тук, и на, в пленарното заседание, пленарните заседания говорим за различията в заплащането на мъжете и на жените. Тук става а, дума за това, че жените не могат да се възползват от разпоредбите на този документ. Разликата между заплащането на мъжете и на жените в момента е около 20% и трябва да се направи всичко, за да се борим с този феномен, за да може жените да се върнат на пазара на труда след като са родили дете. И работната заето сред жените е също много важна. Много жени работят в обществения сектор и те имат те са изправени пред опасността да загубят работата си, защото има намаляване на а, плащанията в публичния сектор. А, сега по въпроса за глобализацията трябва да се а, комбинират усилията на Европейски социален фонд и фонда за борба срещу последиците последиците на глобализацията, на економическото преструктуриране, на економическата криза, която дава нова роля на ЕСФ. Той сега е много важен инструмент и дава възможност на предприятията и работещите да се приспособят към економическия цикъл, за да може всички да могат да се възползват от възможността от образование през целия живот. Тук трябва да внесе малко повече подробности, да кажем какви видове подобно образование могат да бъдат финансирани. И още нещо важно. Във всички държави, членки на Европейския съюз, трябва да се повиши възрастта за пенсиониране. Доводите са, че населението остарява, ръждаемостта е по-ниска и следователно трябва да се работи по-дълго. Но трябва да привлека вниманието ви към факта, че има много хора на възраст 50 и над 50 години, които загубват работата си и не могат да се върнат на пазара на труда. Следователно трябва да се обмисли как да се осигури активно остаряване и също какво може да се направи хората да запазят работната си заетост до пенсиониране. Искам сега да се върна към въпроса, кой, за който често говоря, за квалификацията, обучението на работещите, така че те да могат да се приспособят по-добре към промените в, на пазара на труда. Средствата от фонда трябва да се разпределят по-ефективно. Няма достатъчно конкуренция на пазара на обучението. Много често се изразходват средства, просто защото тези средства са предвидени, но ако се прецизира разказва, разходването на средства това би а, оптимизирало а, тези фондове. Аз искам да попитам комисията колко трябва да изразходваме, а, за да може едно лице да се върне на пазара на труда и да намери работна заетост. Искам да попитам също така какви са резултатите от вече изразходваните средства, колко хора са успели да си намерят отново работа. Според мен също така трябва да се, обмислят, да се обмисли принципа N плюс 3. Имаше N плюс 2 за редица елементи, но днес би трябвало да има фондове, които да се изразходват по-бързо, по-ефикасно, за да може да има допълнителна полза от тях при реализирането на проектите. И аз мисля, че трябва да се пояснят и някои други неща, например някои дефиниции, приоритетите също така при инвестирането докладчика Докладчицата има права. Аз мисля, че трябва да продължи обсъждането преди да внесем измененията и след това да бъде изменен и текста. Благодаря. Ако обичате, спазвайте трите минути, иначе няма да може да се направим всичко, което е предвидено за днес. Искам да приветствам инициативата да обсъдим Европейски социален фонд, защото Последната рамка не беше най-ефективният инструмент. Когато говорим за показателите и прилагането в различни социални сектори, искам да привлека вниманието ви към показателите, които трябва да се представят по различен начин в финансовата рамка. Показателите се отнасят за различни сфери на професионалното обучение на възрастни и не се отчитат потребностите на отделните държави, за да може средствата да бъдат ефективно и бързо изразходвани. Пазара на труда не отчита, не, не се е, взема предвид. В момента сме изправени пред промени. Аз мога да ги окачествя като реформи в новите държави членки, които се опитват да приспособят економиките си и пазарите си на труда към западните стандарти. Аз подкрепям това, което беше казано от колегата. Предложенията на учитат националните специфичности, така както би трябвало да го направят. Следващата рамка би трябвало да общува по-добре с държавните органи в държавите членки и с регионалните власти. Ние искаме обединена Европа, Европа на регионите, но поднякога регионите трябва да се приспособят към това, което им се налага, без да се отчитат възможностите за развитие в конкретен регион. Ако даден регион има потенциал да се развие в даден сектор, не трябва да ги караме на сила да се приспособят приспособяват към друг сектор, просто защото там има средства. Това не е ефективно изразходване на средствата. Е, ЕСФ трябва да направи предложение за осигуряване или подкрепа на съфинансирането. Искам да предложа Европейски гаранционен фонд за съфинансиране. И в края на всяка година ние би трябвало да можем да оценим рисковете така, така че тези фондове и разпределените средства за гаранционните фондове да могат да се използват през следващата година. Фонда няма да загуби нищо, но ние ще можем да си сътрудничим пряко с Европейската инвестиционна банка, а ЕИБ ще а, си сътрудничи от своя страна с националните банки и определените бенефициери ще а, действат като съфинансиращи субекти. Това ще бъде една стъпка напред и ще даде възможност на европейски средства да текат свободно към допустимите бенефициери бенефициари. И е важно Европейския съюз да а, предвиди средства за подкрепа на секторните политики и, това, а, и управлението на този фонд трябва да бъде координирано с Европейския фонд за социална помощ, за да може да се прилагат тези разпоредби. И на последно място, не и по значение, искам да привлека вниманието ви към националната административна рамка. Мисля, че Европейската комисия може да направи предложения които да се отнасят към националната административна рамка, които трябва да бъдат уточнени преди да се подпишат споразуменията с държавите членки. Имам предвид кой трябва да следва да, да изразходва публичните фондове, какъв трябва да бъде достъпа до тях и как се разпределят компетенциите. Първо искам да благодаря на докладчика. Ние Обсъждахме вече правилната посока и конструктивността на нашата работа. А, това в, в тази важна област също е много важно. Една забележка към а, а, преждеговорившия. Не, не знам как а, една банка може да предостави средства на Европейския социален фонд. Обикновено това са публични средства и когато говорите за отстраняване на без, бедността и безработицата, а, въпросът е колко и какви средства ще бъдат вложени. Разбира се, това е важен политически въпрос но а, тук, а, разбира се, са необходими приоритети от страна на държавите членки. Искам да се спра още веднъж на, на регулацията по отношение на фонда всички знаем, че приоритетите за инвестиции са разширени и за това в общия регламент са предвидени повече средства за Европейския социален фонд, просто защото имаме повече задачи. Ние, зелените, приветстваме това разширяване. Това, според нас, отговаря на стратегията Европа 2020 и има по-големи шансове. Виждам в текста един конкретен проблем целта по отношение на бедността а, не споменава кой коя група ще бъдат бенефициерите. Смятам, че това не се разбира от текста на регламента. Ние сме подали предложение за изменение, защото иначе а, текста няма да бъде ефективен. А, виждаме проблем в член четвърти, дори при положение, че средствата се съсредоточат, въпреки всичко няма да проработи. Да вземем бедността. Една държава членка съсредоточава всички средства за борба с бедността в една конкретна програма, за конкретен регион, за конкретна държава. Ако разгледаме обаче подробностите, Става въпрос за седем конкретни приоритета, които се поставят за реализирането на програма, на успешна програма за борба с бедността, но когато говорим за бедността, тук а, засягаме и приоритети, свързани с създаване на заетост. Тоест, ако се съсредоточат средствата съвсем стриктно върху мерки срещу бедността, тази а, идея няма да проработи. Мога да кажа, например, вземаме тематичните акценти и в последните 11 точки трябва да вложа една определена сума от Европейския социален фонд. Това обаче е друго ниво Смятам, че ако искаме да разработим една добра програма срещу бедността или добра програма за обучение, трябва да може е, да се комбинира по-свободно и въпреки това да бъде запазено съсредоточаването, концентрацията. Тоест, е, текста в е, формата, която в момента е предложена, няма да проработи добре, когато говорим да се намали риска от дългосрочна безработица, да се намали риска от изпадане от училище и така нататък. Следващ проблем виждам в член 6 по отношение на партньорството. Тук се раз... прави разлика между страните членки, които а, са съгласни и онези, които не са. Смятам, че трябва да е а, ясно, че дори в богатите държави членки, тази разлика се прави между богати и небогати, трябва да се постави акцента върху партньорството. То е нужно навсякъде. И то трябва да въжи за всички този смисъл се радвам, че докладчик а, възприе това решение по отношение на програмата за изхранване. От, смятаме, че съществуваше голям риск да приемем, че с тази програма за изхранване сме покрили 20%, които са предвидени за програма за борба с бедността. Въпреки това, с оглед на глобалната ситуация, И а, има 6 държави, които са по-богати от а, други. Те трябва да а, се присъединят към всички останали. Ако изискването за съсредоточаване, за концентрация малко се разшири. Ще има много повече възможности за планиране, за допирни точки между различни програми и тук може да се намери повече място за програмата за изхранване. За шесте държави членки няма друго решение. Надяваме се тази посока да бъде възприета. Смятаме, че са възможни комбинирани програми за борба с бедността и по този начин от наша гледна точка ще се постигне напредък и предлагаме този вариант на шесте държави членки. Подкрепим докладчика в посока хоризонтални параграфи. Има още един решен проблем. Може би комисията ще ни помогне. Господин Берковиц още присъства. Това, което не е част от регламента за социалния фонд, но не го намерих в текста, обсъждахме в работната група. Малките организации, които реализират проекти, би трябвало да получават по-голям процент предварително финансиране така че основната тежест да не се носи от е, организациите, които осъществяват, предлагат проектите, нито пък от държавите членки трябва да получат цялата тежест за предварително финансиране на проектите. Смятам, че тук е, трябва да направим промяна. Не намерих тази промяна в е, текста, който да казва, че комисията участва с по-голям процент предварително финансиране. От наша гледна точка това би помогнало малки организации да реализират проекти. В противен случай те просто ще се откажат, защото финансовия риск, който те поемат, докато получат, докато им бъдат върнати средствата вложени в проекта, нали, може би вие може да ми помогнете къде в текста се намира това. Дош минута си. Моля ви, само два минути. Максимум. Благодаря. Много благодаря на забележките на моите колеги по отношение на социалния фонд. Всички ние знаем, че трябва да работим заедно в една посока. Разбира се, само при това положение ще успеем да направим един солиден доклад и също така средствата в фонда ще бъдат достатъчни. Каза се, че фонда трябва да бъде по-гъвкав, трябва да има различен потенциал, особено по отношение на равноправието между половете, активната политика на пазара на труда, също така по отношение на младеща, възможностите за обучение, за мерки за квалификация трябва да бъдат приспособени към съществуващото положение Разбира се, трябва да има напасване и към фи, съфинансирането. Във всеки случай всички ще продължим да работим, за да постигнем успешен доклад. Благодаря. Иска ли комисията да даде кратък отговор? Благодаря. Аз ще дам думата на моя колега Томас Бенде, но исках да се върна на въпроса на Елизабет Шрёдер за правително финансиране на малки проекти. Прави сте, като казвате, че в регламента не се предвижда конкретен механизъм за предварително финансиране на, продект, на проектите. Но това, което има в регламента е промяна на механизма, така че комисията а, си взаим, има взаимоотношения с държавите членки. А, това а, е в а, съответния член 1.2.1 и а, там се създава изискването да се демонстрира, че са платени средствата на бенефициара. А в момента практиката е, че държавата членка може да сертифицира плащане още преди то да е разплатено към бенефициера. Това е един механизъм, който допринася а, за префинансирането и а, възможността държавите членки да имат ликвидно средства в по-голяма степен. И ще позволи точно това, което вие позволявате ще позволи на държавите членки предварително да финансират малки проекти. Това е техническия отговор на вашия въпрос и давам думата на Томас Бендер, който ще отговори на въпросите а, по-нататък. Да, действително имаше много въпроси. Ще се опитам а, да бъда максимално кратък и може би няма да успея да покрия всички. Единия беше свързан с концентрацията срещу гъвкавостта. Наистина смятам, че предложението на комисията предвижда и двете, защото не се казва кой регион или кой приоритет или държава членка трябва да се предпочете. Има избор от 18, но при тематичните цели, в зависимост от регионалните конкретики, се взема превес по-важните, по-спешните и имаме различни предложения за различните региони, така че се позволява достатъчна гъвкавост и свобода за подбор на други инвестиционни приоритети, които не пасват на включените в регламента. Въпроса за ефективността и индикаторите. Мисля, че а, имаме съответните включени в документите. Там а, говорим за ефективността на а, разходваните средства, но за да повишим още повече ефективността, имаме общи показатели, както на входа и особено а, за Европейски социален фонд на нивото на резултата. Разбира се, в добавка ще има конкретни показатели за конкретните програми и там ще могат да се разгледат конкретните резултати, специфични за отделните програми, за да може да се измери въздействието, да се оцени въздействието. Разбира се, в комисията, предложението на комисията има изискване да се а, запазят индивидуалните данни за участниците, така че да се използват за оценка на въздействието като осъществяваме програмата и смятаме, че комбинацията на трите нива оценка на резултата, на входа и ефективността ще ни даде възможност много по-ясно да иллюстрираме ефикасността и ефективността на програмата. Също така, чух колко пъти беше а, спомената ефективността на фондовете. Да, слушаме много пъти, чуваме по парламента да говори за индивидуалните тавани. И да, действително в предложението се казва, че трябва да има различни проценти за категориите региони в една държава членка. И минималните проценти са много близо до историческите данни и до това, което имаме като ситуация днес. И всъщност представляват по-скоро една мрежа за резервно осигуряване, отколкото реални данни. В регламента се позволява доста гъвкавост за държавите членки, за да предприемат необходимото в този важен в тази важна сфера на действие. Също така трябва да сме наясно, че е, един проблем като намаляване на разликата за заплащането на мъжете и жените няма да се случи единствено и спрямо една мярка от а, тази политика. Ще трябва да се включат много други елементи, като да речем правилната правна основа, за да може да се преодолеят такива полови неравенства. Също за дискриминацията бих ви насочил към регламента за общите разпоредби, където се вменява на държавите членки да създадат обща стратегия за тези, които са изправени пред предизвикателствата на множествена дискриминация. Това не е проблем единствено и само на Европейския социален фонд. Това е задача, която трябва да бъде решена от държавите членки посредством различните инструменти, с които те разполагат. По въпросите на госпожа Шрёдер накрая имаше а, въпрос за разликата между партньорствата и средствата за социалните партньори и неправителствените организации. Във връзка с социалните партньори, точно това е разпоредбата, която имаме и днес. Не видяхме причина да се изменя, тъй като в по-развитите държави и региони средствата и за съвместни действия и а, други проекти се а, заделят по този начин. Не виждаме предизвикателство, но все пак въведохме задължение за държавите членки да имат подобен подход към изграждането на капацитета на неправителствения сектор. И а, ние също така си отбелязахме това, което казахте за храна за лишените програмата в този смисъл, а, наистина комисията ще се възползва от своето право на инициатива съвсем скоро. Предварителното финансиране. Питър мисля, че каза това, което трябва да се каже. Само искам да подчертая един елемент. Регламента за Европейския социален фонд съдържа конкретна разпоредба, която задължава а, управляващите органи да използват максимум 50 000 евро за малките проекти, което всъщност се отнася до повече от половината от проектите по Европейския социален фонд и това ще даде възможност да се достъпват средства много по-добре, много по-бързо за малките проекти. Мисля, че трябва да преключа до тук, госпожа председател, тъй като нямаме време. Иначе аз щях да ви спра, затова благодаря, че спряхте сам. Имаме 75 минути и 3 регламента, значи по 25 минути и този път, за съжаление, ще се наложи да а, проявя бруталност. Затова ви моля да спазвате правилата а, и ще ви прекъсна на 25 минути. Преминаваме към териториалното сътрудничество. Всеки, кой иска да вземе, който иска да вземе отношение, нека сега даде знак, защото веднага затваряме а, списъка. Имате думата. Този документ беше изработен и изпратен в електронен вид. Той е разпределен в 7 раздела. Към тях имаше конкретни въпроси от моите колеги и тук бих се радвала да чуя мнението на моите колеги. Първо искам да подчертая, че трябва да обвържем новия регламент с съществуващия до този момент. И искам да помоля секретарията да разясни кои са проблематичните точки в свързването на новия регламент с досега съществуващия. Второ, финансиране. Разбира се, бюджетът е част от финансовата рамка, но въпреки това искам да се спра за, на него. Парламентът доста трябва да се бори за начина по който ще изглежда регионалната политика. Още а, преди време обсъждахме този въпрос и решихме, че а, бюджета трябва да възлиза поне на 7%. В момента за регионално сътрудничество а, са а, отредени 11,7 милиарда. Това са малко над 3% от общия бюджет. И искам да попитам моите колеги дали те са готови да се борят за 7%, защото смятам, че е важно парламента да се застъпва за регионалното сътрудничество – и смятам, че трябва да се борим и за тези 7%. Следващият въпрос. Гъвкавостта. И постигането на по-голяма гъвкавост. Прехвърляне на средства между различни региони според а, приоритетите на държавите, защото ако държави искат да средоточат повече средства в а, трансгранично сътрудничество, а, дали те би трябвало да могат да го направят. В новия регламент тази възможност вече не съществува. Аз смятам, че трябва да запазим тази възможност за гъвкавост и тук трябва да поискаме от комисията повече информация по какъв начин тази гъвкавост може да се осъществи, защото а, тя беше а, доста успешна в миналото. По отношение на съфинансирането, предвидено е то да бъде 75% и да бъде еднакво за всички държави членки. Смятам, че това предложение е добро. Доста говорихме за това какъв трябва да бъде процентът за съфинансиране. Тази, е, това обсъждане продължава. Смятам, че е добре всички държави членки да имат е, една и съща ставка и тя да бъде еднаква за всички програми. Е, бих се радвала да чуя и вашето мнение по този въпрос. Комисията предлага 6% подкрепа за е, техническото обезпечаване на програмите. Тук трябва да обсъдим дали са ни нужни повече от 6%. Получих предложение от е, докладчиците в сянка по този въпрос. По отношение на териториалното сътрудничество и отношението с е, други програми, в нашата комисия обсъждахме тези въпроси и казахме, че трябва териториалното сътрудничество да можем да го свържим с други, с програмите ЕНИ. Видяхме, че в рамките на ЕНИ програмите има много проблеми и когато говорим за териториално сътрудничество, винаги ще намерим посоки, в които да можем да направим повече. Аз като докладчик съм отворена за всякакви предложения. Мисля, че комисията може да направи по-конкретни предложения, как сътрудничеството да бъде оптимизирано и по какъв начин програмите да бъдат опростени. Тематичните цели за териториалното сътрудничество и програмите, които покриват 11 теми. Тук трябва да изберем 4 цели. За мен това е проблематично, защото когато говорим за териториално сътрудничество, тези четири цели доста се отклоняват от досегашните теми и не отговарят на целите на програмите за териториално сътрудничество. За това е нужно да имаме повече гъвкавост едно възможно решение е да имаме само три приоритета тематични и да оставим държавите членки да изберат четвъртия според собствените си потребности. Трансгранични е, транспортни въпроси са много важни за териториалното сътрудничество. Тук комисията е споменала за възможността тези програми да се използват за инфраструктурни операции. Нашето желание е това да бъде по-конкретно. Например, когато говорим за трансгранични е, програми, винаги опираме до транспорта и е, до въпроси за основната инфраструктура. Е, когато говорим пък за застаряващото население трябва да се опитаме да направим връзка с териториалното сътрудничество. По въпроса за макрорегионите. Те също са част от териториалното сътрудничество. Доволна съм, че а, макрорегионите играят а, приоритетна роля в а, а, посоката Б. Иначе смятам, че предложението на комисията е балансирано и аз съм доволна. Въпросът за опростяването. Комисията предлага да има една служба, която да се занимава, занимава с администрирането на програмите за териториално сътрудничество. Аз съм съгласна с това и мисля, че в комисията всички сме на едно мнение. Получихме някои предложения. Тук гъвкавостта е добре застъпена. Една подобна служба за администриране, разбира се, е само една възможност. А, така че тази възможност а, съществува, но не е задължителна. По отношение на опростяването, тук имаме една обща сума от а, об, обща ставка от 15% поставяме си въпроса дали тя трябва да бъде обвързана по някакъв начин или не. По отношение за договорите за партньорство. В контекста на териториалното сътрудничество те са важни. Бих искала да има по-конкретна дефиниция за начина по който да изглеждат договорите и тяхното отношение към други фондове. Това бяха въпросите от моя страна. Бих се радвала да чуя вашето мнение. И накрая за показателите. И а, разпределенето, отреждането на средствата, което зависи от гъстотата на населението. А, в зависимост от това ще се разпределят средствата. Тук при програмите за териториално сътрудничество можем да мислим за друго разпределене на показателите. Един възможен параметр е възрастта на населението и трябва да помислим дали можем да обвържем този фактор с разпределенето на средствата. Отворена съм към предложения от ваша страна. Благодаря на докладчиците в Сянка още сега. Получих много ценни идеи и сътрудничеството ми беше добро. Благодаря. Благодаря много. Тези, които ще говорят, моля ви да не надвишават 2,5-3 минути. Седемте засегнати от Рика Манер теми, моля, подберете от тях само тези, които смятате за важни – защото ще продължи дискусията в следващите ам, месеци. Франческо Дангелис има думата. Благодаря. Не знам дали ще успея, но ще се опитам да спазя ограниченията във времето. Съгласен съм за връзката, която правим с общия регламент. Това е важно, най-вече с оглед на избягване на застъпванията и неясните а, правомощия. И разглеждаме регионалното сътрудничество, но трябва да го направим с пълно съзнание за определения обхват на дебата. И смятам, че към момента ни трябва, би трябвало да имаме система за сравнение, което ни дава възможност да получим информация на различните нива. И така, опростяване и сен тест. Това беше поискано от докладчицата за общия регламент. И така стигам до моментите, които трябва да разгледаме, подчертани от докладчика. Оценявам работата на докладчицата, защото става въпрос за много конкретна работа, много прецизна работа. Подкрепям и 7% във връзка с доклада Санчес Смит. И смятам, че предложението на комисията в крайна сметка не е не казва а, регионалното взаимодействие, както и по отношение на други цели, например конвергенцията. Имаме цел, но за да я постигнем са необходими повече средства. А що се отнася до критериите за гъвкавост и ограничаването на тематичните приоритети – това, което трябва да направим, е да поставим регионалното сътрудничество на същото ниво като другите цели. С други думи, не трябва да има взаимодействие на основата на административни механизми и правила, които ограничават, но трябва да се взаимодейства с другите, да има цялостен подход в рамките на една стратегическа рамка, обща цялостна стратегическа рамка. Другия момент, свързан с гъвкавостта, дали са правилни критериите? Не съм съвсем сигурен, че това ще повиши достъпността от страна на регионите. Чисто от техническа гледна точка ми е трудно да разбера как ще се отрази това на общата стратегическа рамка? Макрорегионалните стратегии. Ако искаме те да проработят, не може регионалното сътрудничество да е единствения източник на финансиране – Нека да видим как може да се осигури финансиране, така че да има собствена система за регионално сътрудничество. И така ще има възможност за взаимодействие между хората, между общностите, които имат желание за това допустимостта и мониторинга. Съгласен съм с докладчицата по тези теми, преди всичко опростяването. Трябва да е по-малка бюрократичната тежест и трябва по-лесно да се осъществяват процесите в, а, на регионално ниво. И накрая ще кажа една дума за държавните помощи, дали трябва да бъдат позволени в рамките на регионалното сътрудничество, защото регионалното сътрудничество не е цял изцяло отделена от другите цели в политиката по сближаване като система, така че и тук смятам трябва да се прилага същото правило. Отворен съм, разбира се, за варианти, но това, което се опитвам да направя е да допренеса към една обща дискусия тук. Много добре е свършил работата си докладчицата, но трябва да задълбаем още повече с помощта на техническите служби. И още веднъж благодарности за докладчика за общия подход, но си запазвам правото да се върна на конкретните теми по-нататък и когато имаме по-подробно ниво на общия регламент. Благодаря. Ламбер, Ламбер Ван Нистерой има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз ще спазя времето. От Получих от колежката Санчес Шмидт един документ. Тя се спира на конкретни въпроси по отношение на доклада. И ще го предам на докладчика. Само две забележки устни. Макрорегионалната стратегия. Намирам го за много добро, че базата за това сътрудничество вече е поставена и намерена, а именно а, регионалното сближаване. Точно там ни е мястото. Става въпрос за това да има полезни ефекти от опита на централните власти. Разбира се, че това надхвърля всички средства от целевата област номер 3. Тук става въпрос философията за дългосрочното сътрудничество. След това тематичната концентрация. И за мен е странно да се стигне до 4 е, точки. Това е малко малко. Може би трябва да се, да се изслушат регионите. Е, сътрудничеството между университети, между организации и между хора не може да се определя отгоре. Когато се поставят е, тематични акценти, може това да е необходимо, но трябва да има и особени, специфични теми на регионалното сътрудничество, на териториалното сътрудничество между училища, между предприятия, не е възможно да се подхожда отгоре, когато се взема решение по този въпрос. За мен това е смущаващо обстоятелство. 7% споменахте вие, това е чудесно. Какво спада към тези 7%? Защо това трябва да е стимул? Ние приехме това в доклада на Пипър, но е интересно какво означава това. Благодаря, Ламбер. Госпожа Матова има думата. Господин Матова, извинете. Благодаря, господин, госпожо председател. И аз ще бъда кратък. Моя колега Ламберт каза, че 7% е вече е определено като ниво, но трябва да видим какво точно означава това. Съгласен съм, че трябва да се увеличи гъвкавостта и това увеличение трябва да е съобразено с местните необходимости. Говорим за местно самоуправление, автономна местна власт и така нататък, близки до гражданите решения, процес на вземане на решение. И ми се струва малко необичайно, че имаме общи цели, че трябва да се определят те от това високо ниво, и нека се позова на един конкретен сектор, една конкретна област, за да ви покажа, че има голяма разлика от едната и от другата страна на една граница в Европейския съюз и е много трудно да се определят общи цели, без да се отчитат местните специфики. Трансграничните, презгранични пътища в Европа. Има такива и около 2 км отнема това за пренасенето, преминаването на границата. За Европа се използва един, една друга дължина от 50 но наистина трябва да се оставят решенията на местните власти заради местните специфики в това отношение. Това е само един пример, който мога да дам, но е необходимо опростяване за регионите. Да, искаме те да са на общо ниво, но те трябва да взаимодействат с местното ниво, с местното равнище на вземане на решения. Смятам, че има много ниски а, малки суми и тези проекти, които използват малко средства, са вероятно най-успешните, защото и, и смятам, че тези най-добри практики трябва да бъдат прияти от другите. Благодарности и поздравления за докладчицата на доклада. Благодаря, Йосиф. Томас Поренда. Благодаря, госпожо председател. И аз също бих желал да поздравя докладчика за всичко, което беше казано във връзка с макрорегионалната стратегия. Ние смятаме, че в новия регламент тази стратегия трябва да изиграе много важна роля, за да може да се интегрират регионите и да се развият. Имам въпрос към комисията. Какво ще направи комисията за координира всичко това? Как ще засили развитието на макрорегионалната стратегия, защото според мен е много тя е много полезен инструмент за развитието. В работния документ се говори и за Балтийско море, за Дунавския регион. Това са райони, включени в макрорегионални стратегии. Тези общностни фондове се използват използват вече там. А, може би трябва да се включи Карпатския ор, а, регион. А, може би трябва да обърнем повече внимание и също така в нашата комисия може да почнем да говорим за Карпатите като регион, който в бъдещето ще почне да се разглежда от гледна точка на неговите заслуги. Благодаря. Аз имам два въпроса по-скоро към комисията. Първото преди в граничните региони имаше така наречения фонд за малки проекти. Той вече не се предвижда в бъдещата програма, особено а, с оглед на програмирането. Смятам това, а, смятам това за проблемно и предлагам този фонд да бъде запазен. Може за него да бъде отреден специално място, може би специални механизми, специални проценти, които да са за него. Вторият ми въпрос към комисията. Аз съм за всички гранични региони да имат една и съща сума от 75%. Искам да попитам какво става в региони, които биха получили в случай, че не са гранични региони, биха получили 85%, а в Гърция биха получили 95%. Тоест имаме региони, които могат да кажат, добре, не искам тази трансгранична програма да я реализирам, защото ще получа 75%. Ако реализирам обикновена национална програма, ще получа 85 или 95% регионите доста практично подхождат, особено когато нямат пари. И всъщност трансграничното сътрудничество не се осъществява. Проблемът не е, че имаме този един и същ процент. Проблемът е, че има региони, които получават по-висок процент. Аз съм на мнение, че Трансграничното сътрудничество а, изисква не много усилие и време и трябва да намерим решение а, това обстоятелство да се взема под внимание, така че а, мисля, че този въпрос а, с разликите в процентите а, трябва да бъде разрешен. Смятам, че ако има региони, които получават по-висок процент на финансиране от тези 75%, това ще бъде проблематично. От е, чисто практическа гледна точка не мога да си представя, че един подобен регион би се интересувал от разгранични проекти, когато може да получи повече финансиране във връзка с други проекти. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille kollegoille erinomaista kommenteista. Tulen nämä kaikki kyllä huomioimaan jatkotyössä ja toivon, että... Благодаря. Благодаря на всички колеги за добрите предложения и за бъдеще ще водим оживени е, дискусии. Не искам да се спирам на подробности. Не видях е, преки въпроси към мен. Накрая можем да кажем, че е важно да се чуе гласа на регионите при вземането на окончателно решение и регионите да имат възможност е, да решават сами за себе си решенията трябва да се вземат на местно ниво, за да отговарят на специфичните потребности на регионите. Съфинансирането и държавните помощи. Тук се надявам да продължим обсъждането, защото това са разрешими проблеми. Благодаря. Комисията. Um, Благодаря. Много неща бяха казани. Аз се надявам, че ще имаме възможност да ги обсъдим по-подробно, но сега ще се съсредоточа вниманието върху най-важните неща. Първо, по яснотата на фонда. Аз мисля, че ние можем да направим това във всички региони, във всичките сфери, в сферата на инфраструктурата, дейности свързани с човешките ресурси и така нататък. Ако това не е достатъчно ясно в регламента, ние можем да го поясним. Мисля, че това е по-скоро редакционен въпрос. По гъвкавостта, това е важен въпрос. Искам да кажа две неща. Първо, че една от причините, поради която комисията предвиди по-големи средства за териториално сътрудничество, това е защото ние смятаме, че това е много мощно средство за европейската интеграция и е тясно свързано с Европа 2020 година. Това е едно средство, което не е напълно използвано и се надяваме, че ще бъде използвано по-добре. Оценките на сегашния период показват, че много от програмите са частични, фрагментирани. Именно за това предлагаме механизъм на съсредоточаване, защото ние смятаме, че това е едно мощно средство, което може да доведе до резултати. По Въпросът за 6% за техническа помощ, аз мисля, че това трябва да се чете едновременно с минималните суми, които предвиждаме от милион и половина евро. Въпроса за техническата помощ е нещо, по което мисля, че сме намерили решение, без да се изразходват твърде много средства за дейности, които не са ефективни. По въпроса за външните граници, това е много важен въпрос. За съжаление, това не е въпрос, който можем да решим тук в този регламент. Това е въпрос, който е свързан и с ИПА, и други регламенти. И затова трябва да бъде разглеждан в този коми... контекст. Именно за това ви призовавам да разгледаме целия регулаторен пакет. По механизма за разпределянето на средства и всъщност проблема е наличността на данни. Нямаме данни за трансгранични региони, базирани на населението, което осложнява нещата. Във връзка с приноса на основните програми, Споделяме вашите виждания. Чрез договора за партньорство ще се надяваме да уредим тези аспекти на сътрудничеството на макрорегионално равнище, както и стратегиите за морските басейни. Мисля, че тук има много голяма близост в становищата по двата конкретни въпроса, именно инициативите за малките трансгранични групи. Първо, европейското териториално сътрудничество е открито за развитието на териториите. Там има конкретни разпоредби. По член 6 има възможност да се насърчи правното и административното сътрудничество, както и сътрудничеството между граждани и институции от двете страни на границите. По въпроса за 75%, това е малко по-сложен въпрос. Причината, поради която комисията предложи едно просто общо правило, е защото за нас това е потенциално упростяване и то показва какво е намерението на политиката. Госпожа Шръдър зададе въпроса за конкуренцията. Според нас не трябва да имаме конкуренция във връзка с, економическото развитие. В случая с трансгранични програми, по-специално ние разглеждаме една трансгранична стратегия, която определя онези стратегии, които са свързани с сътрудничеството в цялата сфера. И следователно не би трябвало да има конкуренция, ако програмите са добре създадени. Сега а, имаме още 20 минути за всяко от следващите точки. Преминаваме към Виктор Бощинаро и Кохизионния фонд. Благодаря по предложението за нов регламент за Кохезионния фонд. отнеси от вас, които са имали възможност да прочетат работния документ на регламента и за онези, които ще го направят по-късно, трябва да кажа, че това е един, едно резюме на проблемите, които бяха повдигнати от много от вас през последните седмици, така че всъщност няма нищо ново по най-проблематичните въпроси, свързани с 10 милиарда евро, които трябва да се прехвърлят от Кохезионния фонд. Смятаме, че текста е добър. Аз нямам нищо против Connecting Europe. Това е нещо, което трябва да се направи, за да се постигне по-добра връзка между държавите членки и регионите. Всички всички знаем обаче, че нашите граждани и вътрешния пазар се нуждае от повече интеграция и координация, независимо от това дали става въпрос за и економическата, технологическата сфера. Както съм казал, и друг път необходими са повече гаранции, че националните пакети ще бъдат е, зачетени в сегашното предложение се казва, че трябва да се даде приоритет на проекти, които зачитат националните приоритети. Това е доста обтекаемо и мъгляво и трябва да бъде коригирано. Остава твърде много а, свобода за институции в Брюксел, занимаващи се с тези проблеми. Според нас това не е приемливо. И Знам, че много от вас гледат на този проблем по същия начин. И същите въпроси се повдигат и в съвета, и по тези въпросителни все още нямаме ам, приемливи отговори. Чух че комисията каза, че ще се прилага принципа а, предоставяне на средства на първите появили се. всичко това а, създава объркване. Аз мисля, че дори на комисията ни е напълно ясно как ще се изпълнят разпоредбите и как ще се постигне това, за да може да се намали някакъв нашата загриженост. Очевидно е също така, че трябва да има по-добра координация между генерални дирекции MOVE и REGIO, защото генерална дирекция MOVE не спазва а, идеята на кохезионната политика. А, в работния документ ще видите някои предложения, свързани с член 2, които определят приложеното поле на кохезионния фонд. Първо, енергийната ефективност, използването на възобновяеми източници на енергия в домакинствата, обект на фонда. Лесно може да се разбере, че а, ако домакинствата бъдат включени в програмата, това ще има и екологичен ефект. Искам да подчертая че енергийната ефективност означава по-малко използвана енергия, по-малко въглеродни емисии, възобновяеми източници на енергия. Всичко това е в съответствие с стратегията Европа 2020 година. Отчитайки социалното измерение, виждам възможност да се създадат нови зелени работни места, което е изключително необходимо в държавите членки от Централна и Източна Европа, за да може европейските граждани да имат по-добър достъп до енергийните разходи. А това няма да противоречи, напротив ще даде допълнителна подкрепа в страните по политиката на сближаване някои региони ще се възползват от допълнителни фондове, поради различните критерии за допустимост за използване на средства на различните фондове. След диалози и разговори, които съм провеждал, подкрепата за кохезионния фонд за намаляването на парниковите емисии е важен елемент. А, а, районното отопление и когенерационните планове няма да могат да получат подкрепа от Кохезионния фонд. Това са много важни инсталации в много от държавите, които играят много важна роля за енергийната ефективност, както и във връзка с емисиите. И изключването на подкрепа за подобни инсталации е, инсталации означава противопоставяне на стратегията Европа 2020 година. Както виждаме в работния документ, според мен е положителен елемент включването на засилването на институционалния капацитет. Това се споменава в проекто доклада но не се намира конкретно решение. Без да се впускам в повече подробности, искам да ви насоча към а, а, полуките, които се извлякоха от Гърция, Румъния и България. Трябва да се подобри административния капацитет. А, как по-добре да се програмират големи проекти с високо квалифицирани професионалисти, тогава когато се опитваме да решаваме проблемите на административния капацитет преди 2013 година, защото се смята поне на теория, че на 1 януари 2014 година ще бъдат на разположение тези ресурси а, и че ще бъде подготвена почвата, за да може те да бъдат напълно ре, реализирани. Имам уверението на генералния директор Беркович, че комисията е готова а, за това. Сега по другите аспекти, разбира се, трябва да зачитаме разпоредбите на договора, но първо трябва да сме сигурни, че ще се предотвратят щети, когато се говори, например, за използването на кохезионния фонд тогава, когато замърсителят не заплати за последиците от замърсяването. Аз съм за този принцип, но за мен и за много от вас това би трябвало да бъде е, е крайно решение. Необходими са ни гаранции. Беше ни обещано от комисаря Поточник, че ще бъде задействано еколог... ОВОС, за да може в крайна сметка замърсителя да плати, а не само да се предвиди крайната възможност Кохезионния фонд да заплати за мащабно замърсяване. Сега, макроекономическите условия, както беше казано от много от вас, включително и от а, Сметната палата вчера, това се казва, това се прави за наказ, като наказателна мярка. И това не е приемливо, защото, колеги, не забравяйте, няма да говоря за проблемите, които бяха споменати. Ние имаме и писмото на седемте държави членки, което беше представено, е, в което се иска драстично намаляване на бюджета на политиката за сближаване. Ако това се случи, тогава може да се окаже, че солидарността и е, кохезионната политика ще бъдат поняти изпразнени от съдържание. И аз с удоволствие и с благодарност ще приема всички ваши предложения, за да може ние да говорим максимално с един глас и да имаме силна политическа подкрепа на доклада, включително и на пленарното заседание и в преговорите с съвета. Ние не бихме искали нашата комисия да създава проблеми. госпожа Окачинска, благодаря, госпожо председател. Аз бих желала само да кажа, че се надявам, че ще се постигне съгласие между всички, че няма да има намаляване на кохезионния фонд, защото трябва да се каже че всички тези форум, фондове имат пряко въздействие върху економическото развитие и възстановяването в различните държави. Следователно е изключително важно да се постигне напредък. Искам да кажа нещо съвсем накратко за този регламент за, за Кохезионния фонд. Струва ми се, че Европейската комисия не е направила пълен анализ, трябва да се знае, че различните държави членки не са постигнали потенциала на развитието, на развитието си и нямат Например, в новите 12 държави имат много по-големи потребности. Аз съм съгласен с всички, които под, подкрепят прехода към зелена економика с по-малко емисии, защищаваща климата. Но а, в допълнение към тази важна тема има редица държави, които би трябвало да а, наваксат изоставането и да а, стеснят пропуста между тях и по-развитите страни. Следователно, тези фондове следва да се използват по-гъвкаво. Трябва да има възможност тези фондове да финансират устойчивото развитие, но също така трябва да се сложи край на тези разлики и да се даде възможност на държавите да наваксат изоставането си по отношение на другите държави. И тези инвестиционни приоритети би трябвало да бъдат отразени в текста на регламент. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви припомня обсъждането ни в Страсбург, колега Бощинаро. Най-добрата защита на политиката за сближаване е в съответния период на планиране да бъдат реализирани всички средства, предвидени в рамките на тази програма. Това, което наблюдаваме обаче, е, че в редица държави, включително и в комисията, има готовност за преразпределене на налични следства върху новонамерени политически приоритети. А, за да продължим да говорим за фондове за сближаване и за структурни фондове, смятам, че е важно да се застъпим пред всички държави за реализирането на целите и за използването на средствата. Второто, по отношение на енергийната ефективност е, и е свързано с строежа на жилища, и в момента има средства, които много малко от тях са абсорбирани трябва да се популяризират тези възможности. И тези цели, които сме си поставили сега, трябва да ги изпълним с наличните средства. В, по отношение на механизма със свързване на Европа. Тук целите стигат още по-далече. Нужен е не само орган, служба за финансиране, а, такава служба трябва да упражнява влияние върху планирането. Например, в държави като Германия имаме доста добре степенувана програма за планиране от федерално ниво през а, ниво генера... федерални провинции а, до местно ниво. И това планиране обикновено е обвързано с дългосрочно планиране. Ако тези обсъждания не се проведат а, и не се а, съгласуват с а, а, телекомуникационното изграждане, с а, инфраструктурни проекти. А, тук а, частното, частни предприемачи а, ще играят а, своята роля. А, в противен случай а, този механизъм за свързване на Европа няма да изпълни своето предназначение. Благодаря. Ахим Ламберт, министър. Благодаря, Ламберт Ван Нистерой. И аз благодаря на докладчика. Искам да направя една забележка. В а, общата ни забележка към рамката вече съм споменал, че ще е необходимо да се инвестира в инфраструктура в следващите 7 години, включително и в инфраструктура, свързана с проучванията на възможности. Това се спомена в тази комисия, както в комисията ИТРЕ. Според нас е неприемливо само 9% да се, да са предназначени за старите държави членки заради е, липса на готовност от страна на новите държави членки. Това обстоятелство е неприемливо. Какво трябва да се направи? Господин Буштинаро вече спомена. Целите трябва да е, са много специфични. Не става въпрос само за околна среда, за инфраструктура, става въпрос за е, инвестиции, свързани в е, в проучванията, в изследванията. Не сме на едно и също ниво на развитие в Европейския съюз и трябва всички да получат шанс за балансирана Европа. Това териториално измерение трябва да бъде споменато изрично. Смятам, че тази цел трябва да бъде отново и отново провеждана на следващия на дневен Виктор, още на минута или комисията? Ако ми позволите, съвсем накратко искам да отговоря на някои от повдигнатите въпроси. Да, разбира се, аз съм напълно за идеята, че средствата следва да се използват правилно и степента на освояване ще се увеличи драматично, защото моята страна е най-лошия пример в момента. Мисля, че в след нас идва България. Но аз всъщност не говоря за Румъния, аз говоря за философията, за самия принцип, а именно, че държавите членки следва да бъдат в състояние да разработват и да прилагат а, проекти така, че да предотвратят да изгубването на а, средствата и по административните е, капацитети съм напълно съгласен с господин Целер. По въпроса за намаляването на разликите в развитието. Да, това е идеята на политиката на сближаването, но имайки предвид кризата, ние виждаме, че пропуста се увеличава между някои държави членки и други държави членки на Европейския съюз, така че принципът трябва да се прилага. А по въпроса за енергоспестяването, аз не подкрепям идеята за задължителни правила. По-скоро трябва да има гъвкави начини за достъп до фондовете. Мисля, че това е необходимо, защото по този начин ще може да се помогне на регионите, а не само на държавните институции. И ако представителите на регионите са заявили потребностите си. А колегите от Централна и Източна Европа казаха, че това трябва да бъде направено по някакъв начин. Аз мисля, че трябва да се отчетат и някои изисквания. С, съгласен съм по принцип с повдигнатите въпроси, но дявола е в подробностите във връзка с функционирането на Connecting Europe. Именно за това трябва да поясним аспектите. Това беше споменато и в разговора ми с господин Пипър, докладчика за Connecting Europe ние а, трябва да получим по-добър отговор, за да можем да разберем а, приемаме ли а, механизма Connecting Europe. И сега за научно-развойната дейност и научните центрове. Приветствам идеята на господин Ван Нистелрой. Мисля, че тя е много важна. Даже сега а, е много по-важна, когато публичните фондове намаляват в държавите членки а, предвид ограниченията а, а тези ограничения могат просто да нарушат въпроса за съжаление, господин Мацони едва сега се присъедини. Госпожа Мацони, съвсем накратко. Благодаря и аз ще е, бъда кратка. Е, извинявам се на господин Бощинаро, че чак сега се намествам. намесвам. Само една забележка, нещо, което не чух в неговото изложение, може да е било споменато в началото. Става въпрос за възможността средствата на фонда да бъдат разширени върху други области, извън традиционните до сега. В предложението на комисията не виждаме никаква промяна, никакви нововведения. И в миналото обръща внимание на това, че фондът разбира се, трябва да бъде по-ефективен и по-производителен. Но тази повишена производителност, така да се каже, не бива да се постига чрез разширяване на обхвата на дейност на фонда. По-скоро това трябва да се постигне чрез по-голяма гъвкавост на большинството от програмите в рамките на фонда. Т.е. различните фондове трябва да бъдат по-добре синхронизирани, за да могат да достигнат до други области, не само инфраструктура и околна среда, които принципно са дейности в рамките на фонда за сближаване. И колегата Бустинаро би трябвало малко повече да подчертае това обстоятелство. Комисия. Комисията, да, благодаря. Няма да повтарям отново различните етапи, които предвиждаме за механизма Connecting Europe, защото вече много пъти сме го казвали. По въпроса за енергийната ефективност в жилищното строителство, мисля, че има два проблема. Единият е принципен, другият е свързан с приложението. Принципният въпрос са от гледна точка на комисията. Кохезионните фондове са механизъм за основната инфраструктура и за да се постигнат определени неща в сферата на околната среда и транспорта. Обедени сме, че все още има значими потребности сред държавите членки. Когато разгледаме енергийната ефективност и жилищното строителство, както каза господин Бощинаро, то може да получи подкрепа а, от а, а, фонда. А, и това е от порядъка на 1 до 2% от целия пакет. Така че не виждаме в момента убедителна потребност да отваряме кохезионните фондове, защото в а, ресурсите на Фонда за регионално развитие не са изцяло изчерпани и опозотворени. Това е основният въпрос. Сега по въпроса за а, сектора на а, търговия с, с емисии. Тук дискусията е много техническа, много е важно да имаме механизъм, който действа на европейско равнище и да не го а, подкопаваме чрез нашите инвестиции. Именно за това е предвидено това изключение в сектора на търговията с емисии в енергетиката имаме цена на тези емисии. Не бихме искали да пречим на механизма на ам, търговията с емисии. Естествено, можем да инвестираме в отоплението и когенерирането. Има а, също така а, и въпрос а, с различните инсталации, особено с унези, които използват възобновяеми източници на енергия. Това са много важни проблеми за комисията. с удоволствие ще се впуснем в друг момент в по-подробния дискусия. Сега по институционалния капацитет също така преминаваме към а, последната точка изменението на Европейската група за териториално сътрудничество. Äh, Благодаря. Ще бъда каратък. И ще се огранича, за да могат колегите ми също да имат възможност да се изкажат. Вече а, е, разговаряхме с а, е, моите колеги по въпроса за европейските групи за териториално сътрудничество. Вече 18 съществуват. А, е, всички са много доволни от а, разширената правна рамка, в която действат и то, този инструмент е много интересен и полезен за трансграничното сътрудничество. Всяка седмица получавам нови запитвания от а, организации, които се интересуват и искат да поставят трансграничното сътрудничество на тази правна основа. Смятам, че това обсъждане ще продължи и за в бъдеще. А, например, на заседанието през април имаме изслушване с. А, а, експерти а, по тази тема. Беше изразено съжалението, че регламента за териториалното сътрудничество не предвижда възможност за сътрудничество с трети страни. Това е възможно чрез тези групи за териториално сътрудничество и там могат да се реализират цели за политиката за сътрудничество, така и по политиката за сближаване. Това, което, това от което се нуждаем е да се е, популяризира този инструмент е, сред колегите ни от ресорните комисии. в момента почти всички области на различните политики могат да бъдат покрити от европейските услуги, европейските групи за териториално сътрудничество. Мисля, че ще бъде предизвикателство самото реализиране на работата на европейските групи в държави членки, които имат така по-високо поставени интереси и имат малко резерви към възможностите на гранични региони да се възползват от този инструмент. Радвам се на по-нататъчни обсъждания. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много, Яхем. Госпожа Смолкова има думата. Съвсем накратко. Смятам, че е изключително важно да се каже ясно, че комисията подкрепи тези идеи и предостави много а, добри работни документи. Господин Талер, искам да благодаря на него, защото са изключително ясно, добре подготвени документите, ясно изразени аргументите и доводите, защо е необходимо да се опрости този тип проекти. Също така трябва а, да кажа, че имахме много обстоен процес на консултации преди създаването на самите документи с всички заинтересовани страни, всички участващи в процеса и основните моменти са ясно подчертани и смятам, че той а, има подкрепата за вси, от всички нас тези а, групи, формации териториални ще имат бъдеще и а, е необходимо да включим възможности за подобрение и в бъдеще. Искам също така да се спра и на целта на всички държави членки да а, актуализират своите правни рамки, своите практики с оглед на тези общи цели. Тук беше най- а, голямата трудност, най-тясното място по отношение на държавите членки. Как да се подобри документа? Има възможности, но трябва да участват и държавите членки. И госпожа Хисменова от името на либералите. Госпожа председател, аз няма да повтарям това, което колегите казаха до този момент, само ще обърна вниманието върху няколко неща. Първо бих искала да поздравя комисията за, предложен... за предложените изменения по отношение на, на регламента. Прави впечатление, че са потърсени решения за основните проблеми на европейските групи, констатирани до момента, като също така се забелязва и стремеж към упростяване. Разширяването на възможности за членство в групите, както по отношение на вида на организациите, така и по отношение на тяхното седалище, Смятам, че е положителна стъпка за развитието на териториалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз и с трети държави. Облегченият режим за присъединяването на нови членове към вече съществуващите европейски групи е също важна промяна в тази насока. Подкрепям въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие при одобряването на конвенцията от държавите членки, тъй като това би гарантирало смятам по-голяма сигурност и по-добра възможност за планиране на нововъзникващите групи за териториално сътрудничество. В същото време смятам, че е необходимо допълнително обсъждане на двукратно удължения срок за получаването на такова одобрение и дали това е оптималният вариант. Според направените анализи, основните причини за забавянето най-често са свързани с липсата на яснота относно отговорните институции и процедурите, които трябва да се следват, както и с недобрата координация. Но държавите членки смятам, че вече натрупах опит в тази посока. Съгласна съм с докладчика господин Целер, че е добре да обсъдим и какви са възможностите за въвеждането на принципа на едно гише, което би допринесло до допълнителното упростяване и оптимизиране на, на процеса. Приветствам предложението на комисията за разширяване на обхвата на целите на европейските групи, тъй като по този начин те ще бъдат по-гъвкави и ще имат възможност да допринесат в по-голяма степен за изпълнението на стратегия Европа 2020 и да подпомогнат решаването на важни регионални и местни въпроси. И в заключение бих искала да кажа, че европейските групи за териториално сътрудничество имат сериозен потенциал, както вече беше отчетено, който ние трябва да подкрепим като се стремим промените, които предлагаме, да запазят същността им и да не затруднява функционирането на вече създадените такива. Благодаря. Thank you. Йосиф Матула. Благодаря, Йосиф Матула. Има думата. pentru documentul prezentat astăzi. Благодаря. E foarte pragmatic și vine cu simplificări clare. Благодаря, госпожо председател. Това е много прагматичен а, документ, искам да кажа към докладчика, с много практични цели по отношение на групите за териториално сътрудничество. Разбира се, те тък му започват да действат и в този смисъл са необходими опростявания. В източна Европа, в държавите там, ситуацията е още по-трудна заради правните и счетоводни структури на национално ниво, които са доста по-различни от тези в Западна Европа. Или пък може да има големи разлики между участващите в подобни групи. Няколко прагматични предложения. Миналия петък проведохме първата работна среща започнахме такава група между Унгария и Румъния. Инициирахме, имахме представители от националните агенции, от администрацията на местно и на регионално ниво. По време на заседанието се очертаха няколко момента, които обсъждаме днес тук. Местните власти виждат, са изправени наистина между тези големи разлики между регионите. Да речем, ако искаме две болници да си взаимодействат на ниво болнично а, действие. Имаме, да речем, една болница, която се администратира от местната общност, а пък от другата страна има болница, която а, се управлява от Министерството. Или пък а, местен път, който е на 6, км, който половината принадлежи на местната а, общност, а пък другата половина принадлежи или се управлява от Министерството. Това е рамката, пред която сме е, изправени и ще ни трябва помощ да материализираме всички проекти в трансграничните региони. Нека да се върнем и на доклада на госпожа Манер, защото тук се припокриват нещата. Трябват приоритети на ниво трансгранични региони и това е рамката, която трябва да приемем. Разбира се, не всички проекти са финансирани от европейски средства. Може да има проекти финансирани от местни бюджети или други източници. Но нека повторя, че това е рамката, в която можем да излъчим ефективни приоритети на ниво а, трансгранични региони, а, такъв тип проекти. Ето защо Приветствам идеята а, за обслужване на едно гише и критериите за отхвърляне. Всъщност за критериите за отхвърляне трябва да говорим по-подробно, но прагматичните мерки са за упростяване на ситуацията. И накрая едно изречение. В Източна Европа има големи разлики, свързани с критериите, използвани за възстановяване на средствата за хората, които участват в такива проекти, а именно заплатите. Ако има един критерий за финансиране, бихме могли на европейско ниво да установим подобни критерии за междугранични, за трансгранични, междурегионални и национални проекти според участниците в проект. Още веднъж поздравление за докладчика. Йоахим, искате ли да вземете отношение? Съвсем накратко благодаря за изказванията на колегите, които ме подкрепиха в добро сътрудничество да изготвим един добър документ. Колега Матула Разбира се, че реализирането на целите, свързани с създаването на Европейска група за териториално сътрудничество, се нуждае от добрата воля на всички нива, независимо за кое ниво на управление става въпрос. Ние не можем да отговаряме за това, просто можем да предложим възможностите, а самата реализация е предоставяне на хората на място. Виктор искаше да каже нещо набързо и после комисията. Само съвсем кратък бележка. Съотносимостта съвместимостта на, на правилата е много а, важна. Вече имаме много видове правила в различните а, фондове. Те трябва да се управляват а, по съвместим начин. Вече говорим за два от фондовете, но какво да кажем за останалите? Трябва да има подход свързан с множеството фондове и източници на финансиране, за да има възможност да се възстанови а, ситуация, в която си противоречат едни условия. И на второ място, ролята на общностите и регионите, които участват в такъв тип проекти трябва да им бъде чут гласа и да им бъде припозната ролята. Благодаря. Благодаря, Питър Берковиц, за коментар. Благодаря. Давам думата на колегата Девид Суит. Благодаря много. Благодаря, госпожо председател. Председател, благодаря и за а, добре изготвения и обстоен доклад по това скромно предложение за изменение. Тук предлагаме е, нещо, което не е формално част от кохезионния пакет, освен че ще бъде е, публикувано същия ден, но не става въпрос за разпределение на след средства по конкретни цели. Става въпрос за технически е, определяне на начина по който по-добре могат да се управляват средствата в трансграничните региони. В този смисъл смятам, че докладът много правилно отразява тази цел. Искам да поздравя комисията в този парламент за провеждането на настоящата дискусия. Все още не сме успели да проведем тази дискусия на ниво съвет, тъй като те все още обсъждат неща, които според тях са по-важни. И така, няколкото важни теми. Един момент, който ние искаме да подчертаем е, че европейските групи за териториално сътрудничество е, са средство. Възможност, която може да се финансира от териториалното взаимодействие, но също и от други източници, да речем местни, регионални средства или пък средства за проучване и иновации. И виждаме, че в момента наистина финансирането от най-различни източници в съществуващите европейски групи за териториално сътрудничество. В този смисъл сме включили измененията, за да се улесни използването на това средство колкото може повече, но не и да го. Ам, преекспонираме, да го правим по-лесно или по- популярно като средство, което да се използва. И така приемам и благодаря за подкрепата във връзка с мълчаливото съгласие, което сме предложили. Това е важно, защото е един от най-големите проблеми при установяването на такива групи са много големите отлагания от страна на местните власти, понякога необяснени. И така, националните органи ще имат в крайна сметка правото, според допълнителните национални правила, да контролират това, което правят региона, на регионално ниво. Всъщност не това искаме, а да бъдат ясни техните теми и за това ние очакваме вашата подкрепа по това, което може да бъде най-спорният момент от пакета. И накрая, благодаря за подкрепата ви за разширяването към трети страни. За нас всъщност това се оказва най-желаната промяна, тъй като ми се струва, че имаме и добра реакция от вас и от съвета в това отношение, така че смятаме, че това е изменение, което ще се приеме. Има технически въпроси, но смятаме, че ще бъдат изгладени, за да може да бъде включено това като идея в бъдещата форма на регламента. Благодарим ви за подкрепата до момента. Благодаря, Дейвид. С това изчерпваме точките в дневния ни ред. Информирам всички, че в един час в тази зала ще се проведе работната група за бъдещата политика на сближаването. Имаме голяма зала, всички са добре дошли, които искат да участват, които искат да слушат. Разбира се, няма да се сервира обаче обяд, в случай, че се надявате на това. Следващите дати вие ги знаете. 19 и 20 март е следващото ни заседание. Благодаря на всички. Край на заседанието.